се радваме, че сте тук. Вие сте един от депутатите, които сте са винаги тук. Имаме писмена декларация 007, извинявам се, председателя.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 Катрин Грес и Фиона Хол за образованието за развитие и глобално активно гражданство с подписите на мнозинство от членовете на парламента и съгласно член 123 документа ще бъде прият в тази сесия ще бъде включен. Господин Качмарек, имате думата. Господин председател, дами и господа, от името на инициаторите бих искал да ви благодаря за подкрепата за това писмено изявление. Обучението и научно-изследователската дейност са важни и ви благодаря за това, че подкрепихте тази важна инициатива. Благодаря ви, председателят. Благодаря ви, господин Качмарек писменото изявление 0007 от 2012 година.